Scusate colleghi, ma per qualche minuto di ritardo. Ben... Извинявайте за закъснението. Добре дошли. Веднага започваме работа. Ако няма възражения срещу дневния ред, може ли да се счита за прият? Може. Що се отнася до протокол от 11 и 25 януари? Те с протоколите са ви били изпратени. Ако няма възражения, ще се считат за приети. Преминаваме към трета точка. Днес е, има превод за френски, немски, италиански, английски, датски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, литовски, полски, словенски, български и румънско. Искам да ви напомня, че заседанието се предава на живо по интернет. Що се отнася до решението на координаторите от 25 януари 2016 година, те са изпратени на всички членове до 26 и те са прияти, тъй като няма възражения. Три информации. Първата е да благодаря на колегата Граматикакис получих е, покана да участвам на проява в Солон, Гърция, е, в, е, за отбелязване на университета Аристотел. Това е много, важен, много важна проява във връзка с годишната на Аристотел. Второ, и искам да споделя с вас, че искам да отдадем почет на един млад италянец Джулио Редженин, млад учен на 25 години, който е получил наградата Европа и млад 2014 година – той е бил като учен в Египет, там е бил убит при обстоятелства, които за съжаление не са изяснени. Бил е изтезаван и мисля, че ние като Комисия по култура на Европейския парламент не можем да не му дадем почет, тъй като тук не може, тъй като е, става е, дума за наука и за права. Изразяваме и съчувствието си на семейството. Сем, скромно семейство, което обаче е загубило своя син. Това е загуба и за моята страна. Това е европейска тема. Е, момчето е европейски учен, учил е в Кембридж. Вчера в Рим се случи нещо, нещо много важно. След подписано е Сирина Бокова споразумение заедно с община Торино. Помните ангажимента, поето държавите членки, повече от 80, Подписано е споразумение за ангажимент срещу разрушаването на културното наследство. И ЮНЕСКО реши да изпрати синикаски за култура. Има споразумения, които се подписват между отделни държави членки и ЮНЕСКО споразумение за експертиза, за специализирани знания. Италия подписа споразумение за 60 души, 30 са, 30 от тях са обикновени граждани, 30 са специализирани карабинери. Торино е седалище, което ще е седалище за обучение за други страни и госпожа Бокова припомни много важния ангажимент на Европейския парламент. Исках да споделя това с вас и сега има предложение дори и други страни да сключат подобно споразумение с ЮНЕСКО и Европейския съюз да представи този апел в седалището на, е, на ОНЕ. Исках съвсем накратко да ви кажа това, за да не отнемам повече време. Това е политическа институционална инициатива, е, която беше лансирана първо тук е, през април месец парламентът беше този, който излезе с тази инициатива. Исках да го споделя с вас. Е, хубаво е да споделите с вашите държави членки. Сега преминаваме към гласуването. Най-напред е доклада на Ернес Марагал. Благодаря му за чудесната работа по една а, много сложна тема стратегическо значение. Искам да благодаря на секретарията, защото много ни помогна Имаше 285 изменения. Чудесна работа, но много обемна, но успяхме да, зин, да синтезираме нещата. Становището на до доклада на Емпъл има две предложения и двамата секретарията на нашата комисия на Емпъл признават, че по 20 точки има изключителни правомощия. Те няма да бъдат гласувани. Сега искам да премина към гласуването. Стига господин Марагал да не иска да каже нещо. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Първо ще подчертая това, което и вие казахте. Съжалявам, че ще повторя някои от елементите. Много сме благодаря, благодарни на сътрудниците на секретарията, които свършиха много-много полезна работа. И специално в този конкретен случай бе особено сложно, тъй като две комисии работят по текста. И комисията по заетостта, и нашата комисия за култура. Така че при оформянето на списъците за гласуване, измененията и така нататък трябваше да се имат предвид правомощията на двете комисии. Освен това, ние успяхме да интегрираме в нашия доклад становището на Комисията по заетостта и така всъщност допълнихме текста. Успяхме да отстраним по-голямата част от повторенията е надяваме се да сме постигнали един по-добър резултат всички от тези изменения на Комисията по заедостта, доколкото са нови, бяха включени в текста и са отбелязани съответно в списъка за гласуване. Другите са включени в общия текст, тъй като се покриват с нашите виждания. Е, включили сме и предложения за съответната законодателна инициатива. Отправяме едно послание към комисията, но не само към комисията, а също и към държавите членки. Послание, което се отнася до образователните системи в държавите членки, едно послание, което в крайна сметка засяга и работодателите, и организациите на работниците, синдикатите. Проблемите не са непременно в образователната система, не са непременно и на пазара на труда. Понякога проблемите са в предприятията и по тази причина трябваше да включим всички, които имат отношение към проблемите в текста и освен това е много важно да се координират е, действията, за да се знае кой какво е, предприема и да може да се създаде една истинска е, европейска система, която предлага и адекватен достъп и гъвкавост и ще води до признаване на дипломите не става дума единствено за признаване на стажовете и на програмите за обучение, става дума и за по-добър достъп до пазара на труда. Става дума и за това да се и имат предвид съответните правомощи и компетенции в тази сфера. Струва ми се, че предлагаме един добър инструмент и една добра основа за по-нататъчно сътрудничество с комисията. Много се надявам, че няма да остане всичко това само на хартия, че е, препоръките и инициативите, които предлагаме, действително ще станат реалност в полза на нашите граждани. Благодаря на всички, които работиха. Можем да разговаряме и с комисията. То, следователно, докладът има и политическо значение по една тема, която служава нашето внимание. Преминаваме към гласуването. Параграф 1, компромис 1. За. Против, въздържали се, приема се. Четвърта страница. 164 за. Разделно гласуване от НП. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 9 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1. Устно внесено изменение от мен. За, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, за, да, мнозинството бе за. Но искате е, проверка. Добре. Проверка по 39. Електронно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. И така, още веднъж, моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 40 за, против, въздържали се. Отхвърля се 41 докладчик за, против, въздържали се, приема се. А сега 44 за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис, е, е, докладчик за, против, въздържали се, приема се. 45 е, на следващата страница за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, извинете ме, е, коригира се председателката. 55 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към е, М плюс 7 на е, М плюс, извинете, 7 е, за, против, Налага се да направим проверка електронно гласуване. Резултата не е ясен. Край на гласуването. Приема се. 31 разделно гласуване зелените. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Втора част е, за? Против? Въздържали се. Приема се. 64 докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. На следващата страница Джембаски 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 докладчик за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 е, за, против, въздържали се, приема се. 91 Малтеза за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. Докладчик за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 14 на страница 16. МПЛ 14 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 20 за, против, Извинете ме, тук имаме разделно гласуване, е, предложено от зелените. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 28 на МПЛ на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 5 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 114 за, против, въздържали се. Извинете още веднъж. За, против, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да направим проверка. И така, по 116 електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Да. 117 е оттеглено.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 Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 143. За, против, въздържали се, отхвърля се. 147. За, против, въздържали се, приема се. Емпъл 37 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се 150. Разделно гласуване, поискано от зелените. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, още веднъж за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Е, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се. Бих искала да направим проверка по 178. Край на гласуването. Очевидно, моя грешка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 181 за, против, въздържали се, приема се. 188 Либачка за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 199-то изменение на следващата страница. За, против, въздържали се. Приема се. 200 е следващото изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 201. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Да. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 203. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 202. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 213. За, против, въздържали се. Приема се. 215. За, против, въздържали се. А, приема се. 218. За. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 изменение за против въздържали се приема се. 13 за против въздържали се приема се. МПЛА А за против въздържали се приема се. Би сега от преамбила за против въздържали се. Моля да направим проверка по 16 във връзка с точка Б или раздел Б от е, съображенията. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега 15 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ Б за, против, въздържали се, приема се. 20. Е, за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 20 от е, съображение С. Приембил. Отхвърля се. 18. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 19. За, против, въздържали се. Приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 28 на следващата страница, либачка за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега компромис 13 за, против,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 25 гласа за, 4 е, въздържали се, 1 против. Поздравявам е, колегата Марагал, както и докладчиците в Сянка. Благодаря и на сътрудниците от секретарията за работата, която са извършили. Che но ми mi sembra di vedere in aula Преминаваме към а, следващото гласуване. Докладчик е госпожа Том по, по а, доклада за освобождаване от отговорност за 2014 година а, за общия бюджет на Европейския съюз. Компетентната комисия е КОНТ. Док, нашия докладчик представи доклада на 11 януари. Срока за представяне на изменения беше 19 януари. Докладчика не е тук, така че предлагам да преминем директно към гласуване. Започваме с компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. Органо. За. Против. Въздържали се. Е, е, Приема се. 6. Е, за. Против. 11.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 Първата част на 14. Ще проверим гласуването. Или по предишното. Okay. Коментар извън микрофон. Сега можем да гласуваме по него. От, откривам гласуването за 14 първата част. Откривам гласуването. Втора част.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 И гласуване по целия текст. Откривам гласуването. Закривам гласуването. Двадесет за, двама въздържали се и 4 против. Благодаря на докладчика и на докладчика Сянка по този доклад. Моля за тишина. Okay. Uh, can we go to the point 6? Сега стигаме до точка 6 е, от дневния ред. Е, сектора dell'istruzione della formazione. Си Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението. Много важен доклад, тъй като е включен в рамката 2020. Ако обичате тишина в залата, тъй като работим, искам да ви помоля да водите разговорите си извън залата, тъй като продължаваме работа. Имаме възможността, като, както каза докладчикът, да формулираме нови приоритети в европейско сътрудничество в областта на професионалното обучение. Е, запознати сте с е, срока за внасяне на изменения. Гласуването ще бъде на 19 април. Веднага ще дам думата на колегата Краснодемски, който представи своя проект и след това ще дам думата на докладчиците в сянка и на другите колеги. Времето ще бъде ограничено, тъй като имаме много работа. Заповядайте, господин Краснодемски. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, представяйки моя доклад. Първо ще подчертая, че по време на работата по текста сме се срещали често с генерална дирекция образование и култура, с представители на различни организации, съюзи, които имат отношение към образованието, с представители на министерства от различни страни. Така че проведохме много широки консултации. И сега по темата на доклада. Няма да мога да се спра на всичко, включително и в текста, не само сега. Темата е много всеобхватна. Ще се концентрирам върху три аспекта. Вие най-вероятно сте прочели текста, има и внесени изменения. Първата част обхваща структурата, организацията, удължаването на, на цикъла от 3 на 5 години, укрепване на съответните органи, които насочват работата. Това да е предложение на Европейската комисия, което бе приветствано от всички заинтересовани страни, които участваха в консултациите ново поколение работни групи, ако мога така да се изразя, беше създадено. Какво искам да кажа във връзка с доклада? От една страна, съставът на неформалните групи е, според нас би трябвало да се разшири, което конкретно означава, че е, членове на групата трябва да бъдат не непременно представители на министерствата, а експерти, специалисти. И освен това ние е, предлагаме една по-добра координация в рамките на комисията, както и контрол върху прилагането, изпълнението на препоръките, внесени от е, различни организации, форуми, платформи в рамките на консултациите. До този момент е, координацията не бе толкова добра. Това беше една от регистрираните слабости. Ние бихме искали, освен това, да се създаде е, определен орган, който да подобри именно координацията е, по отношение на политиката в тази сфера. И ще подчертая е, огромното значение на семейството във връзка с образованието и обучението. Този подход на основата на комитета трябва да бъде засилен и тук ролята на родителите вече е, е, много по-голяма. Важно е в семейството да се извършва съответната възпитателна и образователна дейност организациите на родителите е, също би трябвало да са много по-добре представени в работните групи от, в бъдеще. връзките, комуникацията между а, родители и семейство и училище също трябва да се подобри. Е, на второ място, във втората част, е, разглеждаме качеството на е, обучението и образованието. Стандартните изпити и тестове вземат важно място в текста. Тези тестове обаче, според мен, много често не подобряват, а по-скоро влушават качеството на образователния процес. Напомням и за това, че определени компетентности не се отнасят единствено до учебните предмети и до това, което се изучава в рамките на програмите за обучение и образование, а трябва да създават и умения, граждански умения. Много важно е, естествено, да отбрежем и някои важни тенденции, които ни тревожат професионалните училища много често са в криза, затварят се такива професионални е, учебни заведения, а това означава, че на практика се затруднява достъпа до пазара на труда за много млади хора. А ние желаем такмо обратното. Болонският процес е много важен. Е, вече има постигнати е, съществени резултати, но е, специалистите посочват, най-вече от академичните среди, че болонският процес понякога води до негативни последствия, да кажем фрагмент, фрагмент разделяне и фрагмент как? Често mechaniczne przeniesienie. Фрагментация на отделни елементи в образователните програми, отчасти така автоматично, механично се е, прехвърлят в образователната сфера е, определени елементи, които са свързани с е, бизнес средата и освен това трябва да имаме предвид, че тук трябва да има и едно по-засилено сътрудничество. Една забележка по отношение на мобилността. Еразъм, Еразъм Плюс са, са чудесни програми това ни е ясно, но а, изключително важно е, когато говорим за мобилност, да и то най-вече по отношение на образованието и обучението, да обърнем внимание на някои количествени, не само качествени характеристики. И накрая една важна тема миграцията във връзка с образование и обучение. Имам предвид не толкова миграцията и миграцията извън Европа, която е на, наблиза в нашите страни, но и вътрешната миграция. Трябва да обърнем внимание на факта, че преподавателите би трябвало да бъдат насърчени в това отношение. Има много държави, които разполагат с определен опит в това отношение. Има съществени разлики между децата, които, да кажем, са родени в страна А и в, след това се обучават и придобиват някакви образователни степени в страна Б, където, да кажем, нивото на образователната система е по-низко. Тоест трябва да се опитаме да постигнем сближаване. И още една много важна тема – изтичането на мозъци. Често говорим за това, че студентите, учениците, а след това и работещите в Европейския съюз трябва да са мобилни. Но мобилността, естествено, има последствия най-вече върху, в културно отношение и в Южна, и в Източна Европа забелязваме тенденции на а, изтичане а, а, на, на това, което наричаме изтичане на мазъци. Просто загубва се потенциала за тези страни по този начин не можем да попречим на хората да иммигрират, но все пак трябва да обърнем внимание и на този проблем. И така, няма да задържам повече вниманието ви, няма да отнемам повече време. На тези, които не са прочели доклада, препоръчвам да го прочитат. И когато подготвят изменения, да следват логиката на моя доклад. Е, очаквам с нетърпение вашите предложения. Благодаря за много ясното представяне на приоритетните области. Веднага ще дам думата на колегите, които поискаха. Докладчите в Сянка Сидрова, Кючук, Марагал и Чкунтис. Благодаря много на колегата Краснодемски за този доклад. Текстът действително е много добър и представлява добра база за работа. Съгласна съм с много от заключенията в доклада. Образованието не трябва да е обвързано само с пазара на труда. Също така приветствам акцента върху хуманитарните дисциплини и е, стратегическата рамка за европейско сътрудничество 2020 образование и обучение трябва да се управлява по-добре. Е, приветствам конкретните предложения в е, доклада, също така за най-добър подход в образованието и подкрепата за преподаватели и семейства. Приветствам акцента върху връзката между миграция и образование и превенцията на радикализацията. Смятам, че е много важно да се предприеме този, доклад, този подход от страна на докладчика. При все това имам някои съмнения в точка 13 в доклада 14 че, е, това, което е в, е, по точка 14 е добре, така че не бива да го изоставяме. Разбира се, е, трябва да разгледаме кои са най-конкурентоспособните образователни системи в света и ако го направим, ще видим, че страни, в тези страни процента на завършените висше образование е над 40%. Важно е да се съсредоточим върху проследяването на качеството на тази програма, но този процент от 40% е също така важен. Не споделям критиката на докладчика за болонския процес в точка 15 и 16. Разбира се, има какво да се промени в него, но болонския процес допринася за ефективността на висшето образование в Европа и подобряването на мобилността посредством обмен на на познания, защото студентите имат възможността да се възползват от общата, общото пространство в Европа за стажове. Също така имаме доклад на колегата Рубечка от миналата година – и аз ще представя изменения и очаквам а, от сътрудничество с докладчика. Още веднъж благодаря ви за този доклад. Благодаря. Колегата Кичук има думата се. И аз искам да поздравя на господин Краснодевски Приветствам структурата на доклада. Съгласен съм, че образованието и обучението не би трябвало да се разчават само върху потребностите на пазара на труда, защото като образоваме на младежите, ние създаваме граждани. Проекто докладът повдига множество въпроси, като по-добър контрол, за да се изпълнят по-добре стратегиите в областта на обучение и, обо, и образование, инвестиции в образование, нови условия. Се искам да подчертая също така, че трябва да приоритизираме постигането на по-добри резултати от ученето и качественото обучение и образование. Това, което липсва в доклада е акцент върху ключовата роля в ранната детска възраст – модернизацията, индивидуализиран подход, за да се разработ... да се развие творчеството, като се постави акцент върху личните заложби на децата. Трябва да подчертаем по-добро сътрудничество между ЕСА и националните власти, за да се намери правилен подход към интегриране на беженците е, и иммигранти в системите за обучение, нези, които вече са получили квалификация, би трябвало да получат признание за тях. Колегата е, Чунтис има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много сърдечно на докладчика. който действително е положил много усилия при работата по тази важна тема. Темата е много важна за перспективите за бъдеще за Европа. Някои от явленията в, се представят в доклада малко по-превратно, отколкото изглежда действителността. Е, когато говорим за образователната система, кой ще оценява на практика е, резултатите от образователните програми е, и доколко се следват, така да се каже, изискванията на пазара. Като че ли неолиберализма наделява в някой случай. а времено ние независимо от критиката за болонския процес, до сега винаги сме следвали този болонски процес. Ние сме предвидели сътрудничество с държавите членки. В последно време имаше такова сътрудничество и също времено през изминалите е, години наблюдавахме приватизация е, в образователната сфера, така че трябва да помислим за това в рамките на следването. Много често всъщност програмата се ограничава до определени знания и умения, докато ние бихме искали нещата да не се ограничават в толкова голяма степен. Така че това са определени характеристики на програмите, които насочват вниманието и а, усилията на учещите се само към определени проблеми, свързани с пазара на труда. А, академичната свобода и автономия по този начин не е засегната и а, същевременно а, хората не получават пълноценно образование. Имам предвид и опита на моята страна Гърция. бяха съкратени много преподавателски места, което доведе до влушаване на качеството на образователните процеси. И е, не само моята страна е засегната от е, подобни негативни тенденции, но и много други е, държави, членки на Европейския съюз. Имаме много лекари, учени, изследователи и други представители на други професии, които напускат страната. Ето това наистина е масирано изтичане на мозъци което влушава перспективите за развитие. Когато си следвал а, за инженер, за лекар, за адвокат или юрист, най-общо казано, и след това като напуснеш университета не можеш да намериш а, на пазара на труда място за себе си. А, какво интересно ще ни а, кажат, а, например, германците в това отношение? А, те нямат нищо против, може би, да приемат нашите специалисти и това е само от полза за Германия и други подобни държави. Но за нас е катастрофално, бедствено. Е, ще трябва да търсим естествено едни по-всеобхватни решения за образованието и обучението, така че като получат хората образование да могат да бъдат назначени, а не е, да търсят е, много дълго работа, след това да, се, да бъдат назначени за кратко уволнени, пак назначени, пак уволнени. Благодаря. Това, което казвате е много важно, но нямаме достатъчно време. Не повече от 2-3 минути. Колегата Марагал има дума думата. Благодаря много. Благодаря много за това стъпление. Мисля, че това представлява добра изходна база и ни дава добра идея за това какво е текущото състояние в момента. но мисля, че има възможности да се направят допълнения към доклада, за да се представи по-добре европейската перспектива. Потенциала на Европа в тази област е огромен и можем да постигнем много за положителни промени. Мисля, че нашата отговорност е да, ги посо... да посочим това в доклада. Създали сме стратегия, имаме и насоки и имам няколко коментара и въпроси, които за мен са много важни. Имаме европейското пространство за висше образование, но това, което ни липсва, е една общо европейска дефиниция за нашите системи за начално и гимназиално образование. В областта на качеството и други показатели няма показатели за ам, съпоставимост между държавите членки на Европейския съюз, за да може да се са взаимозаменями системите и така нашите деца да станат по-добри граждани на Европейския съюз. От гледна точка на общия интерес, смятам, че Европейския съюз трябва да помисли повече за управлението и за законодателства както в областта на сближаването между тези образователни системи, за да гарантираме възможно най-високо качество на началното и гимназиалното образование. Споменахте процента от 40% в висше образование, но ми се ще този процент да се отнася и за гимназиалното образование. Интересно ми е също така да разбера колко образователни заведения покриват това ниво. Също така имам коментар от доклада на ОИСР. Знаем как стоят нещата с е, е, образователните системи като цяло, но е важно да имаме една европейска оценка на нашите системи, принципи и цели. Така че необходима ни е някаква система за оценка на европейско ниво на началното и средното образование. Също така трябва да имаме амбициозно обучение за преподавателите и да се гарантира независимост и високо качество на образователните ни системи а, при обучението на нашите деца. Училищата не трябва да са само място за образование. Те са място за изграждане на нашето общество и мисля, че това е нещо положително. Но образователните системи трябва да получат признание за тази си своя роля също така трябва да имаме конкретни цели за мобилност, за да признаем, че образованието има европейско измерение. Е. Колеги, моля ви бъдете малко по-кратки. Колегата Ханибол. Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на докладчика, който беше много конструктивен и процесът беше много позитивен. Когато говорим за образование, винаги ни е трудно. В смисъл, че образованието е правомощие на държавите членки, както знаем. Така че разработването на стратегическа рамка за Европейския съюз не е лесен процес. Мисля обаче, че докладчикът се справи добре и положи опит да придаде максимално европейски характер. Отчасти съм съгласна с последния оратор и мисля, че трябва да гледаме, може би, не на началното и средно образование, но определено обучението и квалификацията на учители. Имаме програма ЕРАЗАМ и други подобни инициативи. И не виждам защо да не включим квалификацията на учителите. Това ще е, осигури една по-европейска рамка. Е, ние сме разработили процес с е, университетите с цел да ги привлечем. Това не е лесно но ако искаме да направим нещо за образование до 18 години, трябва да започнем с квалификацията на учителите и също така мобилността. Има какво да учим едни от други, тъй като засилването на мобилността е хубаво нещо. Общият тон на доклада е положителен. Приветствам раздела за миграция, който е особено полезен. Има особено, има обаче две липси. Всъщност не се говори за достъп до образование до нези, които са с по-скромен происход. И това трябва да влезе в измененията. Нищо не се говори за пола. И в нашата комисия много сме говорили за жени, е момичета, така че и това трябва да се спомене. Обедена съм, че и тук ще има внесени изменения, но мисля, че с това допълнение и с, с нещо повече за европейския контекст доклада ще спечели. Благодаря, госпожо Ханибал. Сега колегата Трюпел иска думата след това Еванс или Бачка. Моргана Граматикатис и след това приключваме. Моля кратки. Благодарност на господин Краснодемски. Ще се спра само на един въпрос. Вие говорихте много за ролята на семейството и казахте, че има нужда от взаимодействие между семействата и училище. От една страна това е вярно. От друга страна има много проучвания, които показват, че за децата и учениците е задължително да има публични институции в детските градини, в училищата, защото те дават допълнителни знания, ориентация, допълнителни възможности за достъп до обществото. И това засяга до голяма степен мигрантските и беженски деца. Така че имаме нужда от баланс, не само семейството. Какво могат да направят публичните институции, когато говорим за квалификация на учителите става дума за публичните институции, така че а, мисля, че трябва да има една малко по-различна формулировка. Колегата Еванс има думата сега. Няма я. Колегата Либачка. Благодаря ви. Споделям мнението на колегите, които говориха преди мен по отношение на концепцията. По три точки сме съгласни. Естествено, много важно е, е да се е, осигури добро образование, но за самите образователни е, системи не отговарят за това ще има ли достъп до пазара и ще има ли работни места. И е, освен това, е, как точно ще се е, реализират концепциите на образователни учебните институти, на учебните заведения. Дали, да кажем, там ще има и образователни програми, които ще дават впечатление за изобразителното изкуство само на базата на картина от Рафаел или ще има и много други елементи които изискват, да кажем, обучение по комуникационна техника, би трябвало да правим разлика между знания и информираност. И всъщност задачата на преподавателя и на обучението в учебните заведения е да се е, е, провокира, така да се каже, интелекта. Да се е, създават умения, които карат хората да се образоват и да е, е, бъдат по-умни. Е, много от е, учебните заведения, които работят по програмата Еразъм, всъщност не прилагат съвсем точно именно тази концепция. Би трябвало да се използва в много по-голяма степен е, е интердисциплинарния подход и така нататък. Благодаря. Мисля, че трябва да трябва да бъдем по-конкретни е, и по-конкретно върху няколко приоритета. Има доста пропуски по отношение на началното образование. Мисля, че тази тема трябва да бъде включена. Второ, съгласен съм с колегата Либачка. Тя напомни че в, че в момента тече процес и ако искаме свободно движение в Европа и признаване на образованието, няма нужда, не ни стига самооценката на университетите. А, мисля, че сме съгласни с всичко, което е казано, но няма да приемем нещо, което ще доведе до крачка назад и нека предприем нещо, за да не се опакваме после от изтичане на мозъци. Мисля, че това, което кажа, ще кажа, няма да изненада никого. В този доклад се разглеждат различни актуални теми и Както многократно сме го казвали, реалният проблем в Европа е образованието и културата. Те са причината за настоящата криза. Затова имам няколко коментара. Искам този доклад да гледа по-строго последните теми. Е, поради в условията на економическата криза и различните политики за финансова дисциплина, е, изпълнявани в редица държави в Европейския съюз, водят е, до изключване на редица хора от образованието образова... от висше образование, тъй като висшето образование струва твърде скъпо. Друго нещо, по което трябва да се говори повече, би иска ми се, че днешното образование, не само начално и средно, но и висше, да да е насочено към основни елементи в обществото и да обхваща всички теми. На трето място трябва да се постави акцент върху цифровия аспект в образованието. Това представлява голяма полза, но представлява и сериозна заплаха. Трябва да се разгледат и двата аспекта. Докладът е добър и се надявам, че с измененията ще го допълним още повече. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги. Искам да кажа на колегата Краснодевски с чудесна работа. А, извинявайте, колегата Еванс и колегата Уорд. Извинявайте, поискахте думата след като прочетах списъка. Джули, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госп... Искам да подчертая само няколко неща. Първо, образованието е въпрос на бъдещето и е много важно да не забравяме, че тук става дума за изграждане на по-добър свят. Трябва да намерим начин а, да предприемем нещо. Трябва да намерим път до своите съседи. И така че имаме нужда от съгласуван подход е, за взаимодействие, когато се говори е, за учене в по-широката общност. Неформалното образование е задължително. Аз съм резултат на неформалното образование и съм работила с много млади хора, ко- които, за които системата нищо не прави е, учебната програма е твърде стеснена и много хора просто не могат да реализират своя потенциал. Що се отнася до компетенциите на учителите, междукултурния диалог, е, възможността за водене на диалог с други е задължително. Искам да ви напомня за моя доклад по междукултурния диалог, който беше прият през януари по точки 14 и 17 за ограничения характер на учебната програма и намаляването на хуманитарните предмети, което е в ущърп на младежите, е в ущърп и на работодателите. Разговарях с Сименс и, и по повод кампанията за референдума. Ясно е, че ръководството на Сименс разбира, че хуманитарните предмети играят ключова роля, не по-малко от природните науки. Аз искам да а, кажа, че трябва да поставим акцент върху а, хуманитарните предмети. Работодателите разбират това. Те знаят, че без творчество, без идеи, без творческо мислене, без способност за решаване на проблеми, природните науки не дават резултат. Да, те имат много прагматичен характер. Още нещо. Още нещо. Ръководителите вече работят на европейско ниво. Също въжи и за учителите. Колегата Ферая. Да, макар че бяхте приключили с заявките за изказване, се обадих, тъй като искам да кажа нещо във връзка с семейството. Трябва съвсем ясно да посочим, че в текста, който лежи на масата, не става дума за това, да настройваме, така да се каже, училището и семейството едни срещу други. Не. Изключително важно е, е да е, се е, включат в по-голяма степен и родителски организации, е, съвети на родителите, особено когато става дума за теми е, като радикализацията, например. Е, тогава забелязваме именно, че нещо не не върви добре, нещо куца в взаимоотношенията между общински власти, е, между културни институти, образователни институти и семейство. Семейството изиграва една изключително важна роля, е, естествено, в образованието и възпитанието на децата и при всички положения, особено когато става дума за едни периоди от време, които представляват, така да се каже, преход между живота у дома или между отделните образователни системи и вече живота в училища, трябва да имаме предвид колко голямо е значението на семейството. Около 50% от а, е, а, е, е, младото поколение разполага с висока квалификация а, в резултат на завършено образование, висше или а, средно професионално. Така че изключително важно е да се създадат професионални възможности за тези хора. Много хубаво е, че имаме толкова много добре образовани млади хора, но когато се оказва, че те не могат да си намерят работа или не работят, естествено трябва да потърсим причините за това. Има студенти, които следват само за да имат някаква диплома, но има и други, които желаят просто да започнат работа. Да, и тук трябва да потърсим решение. Когато говорим за болонския процес, трябва да имаме предвид и как точно се изпълняват всички тези задачи в рамките на болонския процес. Има учебни заведения, които просто не се съобразяват с изискванията на болонския процес. Как точно ще решим въпроса с магистърските, с бакалавърските степени? Всичко това трябва да се премисли. Благодаря много. Не искам да, да отнемам повече време, защото вече е с нас с нашия гост, господин Ханс Герт Пьотеринг, който е председател на управителния съвет на Дума на европейската история. Но все пак искам да дам думата за последните две изказвания. Сега ще дам думата на Европейската комисия, тъй като много се радваме, че те са тук и след това на докладчика. Много ви моля, пре, пределно кратки. Госпожа Ериксон. Thank you very much. Благодаря. Ще говоря много накратко. На първо място благодаря много на докладчика. Комисията приветства проект от доклада за образование и обучение 2020. Докладът е много балансиран. Само няколко уточнения искам да внеса. По отношение на представителите на работните групи, за които говорихте вие, искам да уточня, че работните групи вече като цяло са много широко представлявани. Има представители не само на, от Министерствата на държавите членки, но и от държави кандидати за членство, членство представители на международни организации и агенции като ООН, Съвета на Европа и ОИСР, също така СИДЕФОП и други и след открит подбор имаме представители на е, организации за гражданското общество и представители на социалните партньори от Европа. По идеята за е, неофициален координационен орган трябва да кажа, че се направи оценка на ситуацията преди е, стратегията и нямаше изразена подкрепа за създаване на нови ръководни органи, така че не беше, защото не беше установено, че има нужда за такива. Водеше се много обсъждане в, в, между службите на комисията относно образованието и обучението. И от гледна точка на сътрудничеството с заинтересованите страни, това го правим чрез форума за образование и обучение, провеждат се срещи и дискусии с социалните партньори и организациите за гражданското общество. Така че мисля, че вече имаме добра структура за тази работа. По коментарите за участието на родителите, тук е важно да се подчертая, че подходът е приобщаващ помощ, т.е. в него участват училищата, местните общности, но и родителите, местния бизнес и гражданското общество в работната група, работеща с училищата, се разработва добър инструмент където се подчертава родителското участие, нарича се Европейски инструментариум за училищата. Също така трябва да кажа, че с новата програма Erasmus Plus бе положено голямо усилие за повишаване на качеството на мобилността, чрез споразумение за обучение и по-добра подготовка, като например езиково обучение. И накрая, по някои от коментарите в дебата, трябва да се уточни, че има нужда от съпоставими нива между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 държавите членки на всички нива на образованието. Това е нещо, което имаме, защото ние имаме Европейската квалификационна рамка. Това, това представлява референтната рамка за сравнение между всички нива в образ, образователни нива. Също така по отношение на европейската оценка и съпоставителни критерии имаме специални критерии образование и обучение 2020 за, например, на ранното отпадане от училище, ранното обучение и така нататък. И накрая важно е обучението на преподавателите, квалификацията. В момента се работи много в работната група за училищата, където се работи по първоначалното обучение и по-нататъчното надграждащо обучение. Надявам се, обхванах всичко. Благодаря, благодаря и за стегнатото изказване. Сега ще дам думата на господин Краснодепски. Мисля, че можем да очертаем два момента. Връзката с университетите. Това е връзката с, между университетите и предприемачите. Това е в е, интерес е, на развитието Темата за детството е също много важна и също така за лицата с увреждания. Мисля, че въпросът за интегрирането на лицата с уврежданията в училището е много важна тема. Имаме различни модели, различни нива на включване. Заповядайте, колега, бъдете кратък, но вие създадахте една много добра основа за окончателен доклад. Благодаря много, благодаря ви за коментарите. Ще очаквам измененията и един приятен, едни приятно обсъждане за компромис. Благодаря ви много. importante ora per passare a questo mm, punto dell'ordine del giorno. Ringrazio e do ancora il benvenuto. Благодаря и искам да поздравя с добре дошъл председателят на управителния съвет на Дума на европейската история, сграда, която в момента се ремонтира из основи той е и сред, той е основател на този проект през 2007 година. Благодаря и на Тая в Вангал, която е ръководител на проекта. Заедно ще ни покажа докъде сме стигнали, защото откриването на Дома на европейската история е предвидено за 2017 година в Домът на европейската история работят различни организации. Има научен комитет, академичен комитет, има историци, има също така съвет, в която участва и Комисията за култура в лицето на двама колеги. Не виждам, че е тук, но се, не, не виждам да е тук, но се надявам, че по-късно ще се изкаже. Това е господин Саудагаш. Много е важно това, че този проект е изключително амбициозен. Той е възможност да отдадем дължимото на европейската история и на историята на европейската интеграция. От Първата световна война насам до сега. Очевидно не е лесен процеса да се напише не просто история, история на интеграцията. Нужно беше взаимодействие с множество институции, с музеи, институти, е, крайният резултат е, ще бъде постоянна изложба. Откриването е предвидено за ноември. Домът на европейската история ще бъде символично място е, на, в което младежите ще могат е, не само да научат за историята, но и да влизат в контакти по, е, между си и да научат повече за своята идентичност. Нашата комисия е пряко заинтересована от този важен проект – тук е и е, службата за Генерална дирекция комуникации на парламента. Искам да дам думата на господин Пьотеринг и след това на ръководителя на екипа на проекта, за да ни кажат повече за този проект, равносметка на това докъде е стигнал проекта и какви са проблемите и предизвикателствата. Има един, една интересна презентация на PowerPoint, който показва докъде сме стигнали и каква програма се предлага. Веднага искам да кажа от името на колегите от комисията, преди официалното откриване бихме искали да има посещение е, на Комисията по култура. Веднага ви давам е, думата. Господин Пьотеринг, вие ще ми кажете как предпочитате да разделите изложението. Благодаря госпожо председател, драга Силвия. Сега, за малко да кажа, скъпи колеги, е, е, тъй като имам честа да бъда почетен член на Европейския парламент, все пак може би мога да си позволя това обращение, скъпи колеги. Много-много се радвам, че днес е, съм заедно с вас и че сме заедно с госпожа Тая Фангал, която е ръководител на проектния е, екип и която е, е координатор. Е, виждам и госпожа Ларус малко по-назад в залата, която също участва много активно в проекта. Повечето от лицата, които виждам в залата, всъщност са ми познати и е, е, за целият този период от 2007 до 2014 сме работили заедно. Никога, всъщност за всички тези години, като председател на е, Европейския парламент, не съм бил канен в е, Комисията по култура. И затова много се радвам е, днес, е, че съм заедно с вас. Но една голяма част от моите дейности като председател са били свързани всъщност с вашата комисия, с вашия ресор. Ако се изпомняте, през 2007-2013 година говорихме за финансовата рамка и за финансовата перспектива. И тогава председателите, държавните и правителствените ръководители решиха, че средствата за еразъм и за младежките програми трябва да се съкратят с 3 милиарда евро. Трябва да ви кажа, че тогава бях ужасен. Тогава бяхме е, е, по-голяма е, политическа група. Като председател на НП по това време е, е, ме е покана и от Волкан Шисел, защото беше периода на австрийското председателство и той ни покани в Хофбург, в Виена, за да говорим именно за а, финансовата перспектива. И тогава а, в присъствието и на много видни политици и от Федералната република а, заявих, че а, нашата политическа група ще каже твърдо не на а, едно такова съкрещаване на средствата за младежката група а, и а, че другите политически групи в по-голямата си част ще ни а, последват. И Мартин Шулц а, както и е, председателя на е, либералната група и след това е, Кон Бендит, който бе председател на Зелените по това време, също се възпротивиха и в крайна сметка спасихме тези 3 милиарда и така дадохме възможност на стотици, десетки и стотици хиляди студенти да се възползват от програмите за обмен. Но а, след това, в крайна сметка, а, последваха и други събития, в които вече не съм участвал директно. И така, сега, когато говорим за проекта е, Дом на европейската история, ще кажа, че всъщност това е проект, който ще даде възможност на хората да се виждат, да разговарят, да изучават по-добре своята история и да се разбират по-добре. Това е, така да се каже, духовният фундамент е, за проекта е, Дом на европейската история. И е, председателя в този случай не е само една представителна фигура, е, включително и е, председателя на Европейския парламент, той би трябвало нещо да твори, да създава. И тогава, през 2007-2009 година, аз всъщност се взех с този проект. И е, през 2007 година в моята първа реч като председател на парламента аз казах, че в последните десетилетия през миналия век ние вече извличаме в истинския смисъл на думата поуките от трагедията в резултат на две световни войни и най-вече в резултат на Втората световна война. Най-трагичното събитие в нашата история с, с 500 с 55 милиона жертви и е, че е крайно време да хвърлим поглед върху европейската история е, на 20 век. Е, двете световни войни, разделянето на Европа, комунистическа, некомунистическа Европа и че трябва да свържем тази история с нашите идеи и ценности за демокрация, за правова държава, за едно възпитание на младите ни хора в духа на либерацията и на либералните идеи. Госпожа Трюпел винаги е участвала в дебатите, които водихме и през цялото време, в което съм прекарал тук в Европейския парламент, включително и в годините, в които бях председател на парламента, много често колегите са идвали при мен, за да поговорим по някакви теми, но когато започнахме работата по проекта Дом на европейската история, тези срещи станаха особено интензивни и чести. Това е, така да се каже, е, проекта, който слага траен отпечатък върху моя живот като политик. Едва ли има нещо друго, което е по-впечатляващо и по-важно за мен за всички тези години. Е, и веднага тогава някой каза, бе защо не е съвета, защо не е комисията, а защо непременно Европейския парламент. Обеден съм, че ако го бяхме предоставили на съвета или на комисията, проекта щеше да загине при да се роди. Просто е, ако бяхме потърсили някакво взаимодействие между трите институции също, защото както знаете, е, като се намесят много хора, вече манчета е пресолена всеки слага за себе си султа и господин Баросо тогава се съгласи с моите виждания, но каза, че комисията ще участва и ще поеме част от разходите. И в крайна сметка ние успяхме да започнем с реализацията на проекта, така че не единствено Европейския парламент е, е, да поеме е, и финансовата част на страната. И сега, след изминалите пет години, вече можем да кажем, че проекта придоби много ясни очертания. Има вече калкулация на разходите, имаме експерти, които направиха точните изчисления. Е, върху 20 век пада основния акцент, но също и изобщо европейската история, като започваме от Древна Гърция, Рим, е, Ренесанса и така нататък. И е, в рамките на целия Европейски съюз мобилизирахме много видни представители на културата, на историята, професор Хютер от Германия, професор и от Варшава, който днес е, е председател на научния съвет. И така, е, експертния съвет всъщност е, направи, така да се каже, първоначалната калкулация и концепция. След това тази концепция и предложенията бяха приети от нашият е, орган тук е, в Европейския парламент и е, после се реши, че трябва да се създаде и този научен съвет под ръководството на професор Полтай от Полша един а, а, известен учен, а, членове на този съвет са и много известни а, представители на историческата наука от Великобритания и други държави. Имаме един кураториум или кураторски съвет, който всъщност не само наблюдава работата на този важен за нас проект, но и се намесва и с съвети, и с препоръки във връзка с ориентацията ще ви съобща имената на членовете на Кураторския съвет. Господин Мартин, който дълги години работи в парламента. Господин Наращич, Силвия също, като председател на Комисията по културата, Жан Арто и Аджи Васал Гадас, професор Бърджей, който е, създава връзката между научния и доверителския съвет. Е, граф Давиньон, е, бившият комисар Жерал Неста, заместник-председател на ЕПА, на... Питър Садален, бивш комисар, бивши депутати, министър-председателя на региона Брюксел. Винаги сме се стремяли да включим така в тясно сътрудничество и участие в проекта и град Брюксел и региона Брюксел. Даяна Лорис, бивш депутат на парламента, Франсис Лос, бившия председател на левицата. И така, след като бе предложена проекта през 2007 председателския съвет на парламента трябваше да се занимае с въпроса и председателския съвет одобри проекта. И ето нашият координатор е, и генерален секретар е, е, беше генерален секретар на парламента по това време и успя да вземе е, под найем за повече от е, така, 99 години, така че не става дума за класическия договор за найем, става дума за е, по-скоро договор за взимане под аренда на една прекрасна стара сграда и госпожа Фангал, както и други сътрудници, е, които се отдадоха вече на проекта. Освен това се нуждаехме естествено и е, е, тръжна процедура, за да намерим архитекта, който ще подготви и ще реставрира сградата. Повече от 80 бяха архитектурните бюра, които участваха. Щет и Морел в крайна сметка спечелиха търга. Това е са архитектите, които са реконструирали и реставрирали Люпти Пале в Париж, малкият дворец и това са хора, които действително е, са доказали, че умеят. Е, повече от 4000 е, квадратни метра е площа, в която, на която се представя експозицията и истори... европейската история и нашият отговор, така да се каже, на много от въпросите които се повдигат след като си видял експозицията. Така посетителите ще могат и според своите интереси да се концентрират върху определени теми, свързани с европейската история. Има пространствени решения, има интерактивно представяне на основните моменти от експозицията. Благодаря много на преводачите, които очевидно се справят с този много технически език и факта, че аз чета, защото се страхувам, че може да объркам нещо. Добре, чувам, че трябва да бъде малко по-бавничко. Пияно, пияно. И така, дома на европейската история всъщност е част от цялостната обществена програма на Европейския парламент. Вие знаете, че ние непрекъснато посрещаме посетители тук и те се интересуват от парламентариума. Парламентариума не се интересува толкова от европейската история, а по-скоро от това, което върши Европейския парламент но е, естествено там се е, е, споменава, когато отидеш като посетител в парламентариума и дома на европейската история. Така че е, в дома на европейската история ние сме се концентрирали върху нашата обща история. Госпожа Фангал е, ще ви е, разкаже нещо повече за разходите, но е, аз ще очертая финансовата рамка – 31 милиона е, е реконструкцията на сградата. 21,4 милиона евро за експозицията е, и 7,4 милиона за самата колекция, е, за експонатите. Е, госпожа Панкал ще се спре на подробностите Така че общата стойност на проекта е 56 милиона и 15. 11 милиона и половина е, ще бъдат е, е, разходите по поддръжка. Това са на пръв поглед много пари, но трябва да видите, че е, музея в Амстердам струва е, няколко стотици милиона. Е, музея Акрополис струва много повече, а директора на също стотици милиони. Директора на музея Акрополис участва в тръжната процедура при подбора на архитектурното бюро. И аз мятам, че в това отношение нашия проект така успя да остане в едни много прилични и приемливи рамки. Няколко думи във връзка с постоянната коалиция, която е всъщност, е, така да се каже, централната ни задача в рамките на този проект и госпожа Фангал ще ви съобщи тук повече детайли. Е, всъщност е, основните експонати са от колекцията на самия дом на европейска история преди е, година и половина започнахме с е, реконструкцията и междувременно вече сме напреднали много е, и по отношение на подготовката на останалите непостоянни изложби. Госпожа Пангал ще ви съобщи нещо повече и по този въпрос. И преди да приключа с това представене, Госпожи и господа, скъпи колеги, ще ви кажа няколко думи за мотивите за този проект. Предполагам, че повечето от вас ще проявят разбиране към мотивите и моите лични, и тези на хората, които играят ръководна роля при изпълнението на проекта. Струва ми се, че Европейския съюз никога не е срещал толкова големи проблеми, както днес. Те са от е, основополагащо значение. И също така е, основополагащо и важно е да се съсредоточим върху нашата обща история, за да видим как от проблемите ние сме е, тръгнали по пътя на единението, което в крайна сметка е разковничето при решаване на проблемите. В дома на европейската история ще се предлагат знания. Знания събрани от представители на различни поколения. Знания за това как би трябвало да изглежда включително и бъдещето на Европа. И как всеки от нас може да допринесе за едно по-добро бъдеще. Още няколко думи това е, е, в крайна сметка, един проект, който събира едно огромно съкровище. И ако ние не го пазим, е, нашето историческо наследство, е, няма да можем да се опираме в голяма степен на идеята за солидарност. А тя е в центъра на нашата ценностна система. Когато видим как Европа е била разрушавана, как хората са се избивали взаимно, тогава ще трябва естествено да се замислим как можем да спасим хората, как можем да спасим природата, как можем да намалим емисиите от въглерозен диоксид, как можем да спрем изсичането на горите, защото всичко това е живот. И е, в рамките на е, дома на европейската история ние не желаем посетителите да останат единствено е, в рамките на историята, а желаем да ги провокираме да помислят за това, което е, представлява общото бъдеще на Европа. Това е, е битка, която е, и в условията на демокрация, и в условията на мир трябва да водим в името на едно мирно бъдеще. Благодаря ви. Благодаря, господин Пьотеринка. Благодаря за това, което казахте, особено за последните думи с които не можем да не се съгласим. Символ, има символично значение в това, че думът на европейската история се открива в момента, в който Европа, Европа е изправена пред трудности за своята идентичност и социална тъкан. Думът на европейската история е много важен, защото той разказва по различен начин историята, причините, поради които е родена история. И се надявам, че вашата работа ще доведе именно това да създаде чувство на принадлежността на европейския народ. Сега ще дам думата на госпожа Вандал, която е ръководител на проекта, която върши чудесна работа. Тя ще ни представи колко работа е свършена, какво предстои. Очакваме да видим и една по-цялостна картина и след това колегина ще дам думата на колегите. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по културни въпроси. Както господин Пьотеринг каза, проекта за създаване на Дом на европейската история е един център за е, изложбен център и център за документация и той е в напреднал етап. Нашия екип по проекта работи по него от началото на 2011 година насам в тази си работа, ние разчитаме на така наречената концептуална база. Това е основополагащия документ за проекта и през 2008 година в него са посочени основните норми на този проект. И така, какво ще представлява Дома на европейската история? Това ще е музей, който ще изгради мост между академичния свят, ще представлява един наратив, който ще разказва един наратив, който да се основава върху академични резултати, но също времено да е инструмент за тълкуване на историята. И всички посетители ще имат е, едно е, многосетивно преживяване в музея ще има постоянна изложба. Тя ще бъде открита през ноември месец тази година и тя ще представи на посетителите корените на континента, като се подчертават явленията и процесите от 19 век нататък. Индустриалната революция, революциите, комунизма, капитализма, колониалната история и така нататък. След което ще има и фокус върху събитията през 20 век, като един от основните елементи ще е европейския интеграционен процес, който е оформил Европа до ден днешен постоянната изложба на е, дома ще се съсредоточи върху европейски явления и няма да представлява сбор от националните истории. Това е важно да се очертае. Наистина, ние сме се съсредоточили в Европа като едно цяло в Дома на Европа посетителите от цяла Европа ще могат да имат възможност да видят различни тълкования въз основа на отделни познания и преживявания. Този дом ще е място за мултидисциплинарна дискусия за процеси и истории истории от миналото на Европа. Друго нещо, което прави този музей уникален е неговото многоязично представяне. То още е на 24-те официални езика на Европейския съюз. За тези от вас, които редовно минават през парка Леополд, Познавате едновремешната сграда Истман, която вече е почти готова. В нея има стотици артефакти и те ще са част от постоянната изложба. Външната част от стъклената фасада още се приключва, но вече е започнало инсталирането на постоянната изложба. В момента се прикрепят първите елементи върху таваните и на тази снимка виждате кадри, свързани с конкретни теми от изложбата, които също така ще служат и за насоки за посетителите по време на посещението. Тук виждате цялостна инсталация, която ние наричаме Торнадо. Тя ще обхваща, тя ще е висока 27 метра от приземния етаж до най-високото стълбище. Тя е изградена от думи и букви, които символизират азбуката и познанието. Това се основава на европейски документи. Предполагам, знаете, че Кармус, брата на Европа, е, донася азбуката, търсики сестра си, която е отвлечена. Този музей по, в, много, в много отношения е уникален. Той ще достигне до милиони граждани на Европа, които се интересуват от европейската история и европейския процес на интеграция. Постоянната изложба ще е постоянен източник за тълкуване на миналото на Европа и по този начин посетителите ще могат да подобрят знанието си за общата история на Европа, както и за визията за бъдещето на Европа. Искаме да се подобри това познание, но също така да се е, погаделичка любопитството на посетителите да научат повече. Също така ще се поставят въпроси. Много често повече са въпросите, отколкото се дават готови отговори. Също така този музей, музей ще даде възможност да се води един размисъл за европейската история. Това ще представлява един резервуар на европейска история, защото той е основата за развитието на европ... общото европейско съзнание. Това е част от теоретичната основа на изложбата и има различни перспективи от различни критични анализи. И така, музеят ще бъде открит тази година, съгласно документа за концептуалната база. А, ние сме следвали е, насоките, че дизайна и функционирането на музея трябва да е в съзвучие с последното технологично развитие. Има над 1000 обекта, 25 5 сценографски обекта, над 70 реплики и много други артефакти, които дават представа за историята, която разказваме. Има интерактивни елементи, като 14 филма, които са част от постоянната изложба и по този начин ще има е, музеят ще се преживява чрез различни сетива. Ще има съсредоточаване върху економическата, социална и културна история и обаче той е подходящ за обща публика от възраст 12 нагоре и има специална обиколка за семейства, която е предназначена за деца между 6 и 12 години. Изложбата е с, с обяснения, за да може да става ясно автоматично. Това означава, че посетителят ще може да разбере основното послание, без да се налага да чете цялостния текст. Или чрез таблет, или чрез напечатания пътеводител. А за тези посетители, които искат допълнителна информация, тя ще бъде предоставена. Както и парламентариума, този дом ще се посещава напълно безплатно. Мястото за излож... пространството за изложба е ограничено, затова използвахме три основни критерии при избора на теми за изложбата. Изследвахме някои основни въпроси, като например, кои са ключовите събития и основни тенденции за целия континент. Друг въпрос, какви са историческите преживявания, тълкувания и спомени, които обединяват различни социални групи и нации в европейската история, всяка от които е участвала в историята по различен начин. Думът има един тран, е, общоевропейски подход и Европа като едно цяло винаги е била в сърцевината на подхода. Разбира се, обхващат се различни части от Европа е, изложбата е многопластова, но в нея има няколко червени линии. По този начин посетителите ще могат да се свързани с корените си, но същевременно и с настоящето. Тъй като времето ми е ограничено, съм подготвила само няколко слайда за изложбата, за да ви дам една първоначална представа как ще изглежда тя. Като цяло има различни теми, които са проектирани по различен начин и са в различен дух. По този начин се избягва отекчаването на посетителите и се поддържа техния интерес през цялото им посещение. Well, it was mentioned that as a, as every museum... Като всеки друг музей и Дома на европейската история ще разполага със собствена колекция. И на този слайд виждате някои от предметите, които ще са част от постоянната изложба първите предмети датират от 2012 е, година. Двама от нашите куратори придружаваха е, тримата председатели на европейските институции в Осло, когато Европейския съюз получи Нобелова награда за мир. По този случай 114 предмета бяха събрани. Те иллюстрират различни събития по време на церемонията за връчване на наградата, като например сертификата, медала, оригиналите на е, речите, интервютата и така нататък. Също така имаме колекция от предмети е, от протестите, които се провеждаха срещу мерките за финансова дисциплина. Това е още едно доказателство, че предметите, които излагаме, винаги дават различни перспективи към едно и също събитие. От тогава насам събираме е, предмети от е, важни събития и те ще са част от постоянната изложба. Ще има над 1600 предмета в нашата изложба, включително и триизмерни. За сега обаче нямаме да, е, толкова много. Е, посетихме 300 музеи в е, цяла Европа и много от предметите, които до тогава се пазеха в хранилищата на тези музеи. Между другото, трябва да знаете, че около 10 до 15% от колекциите на музеите се показват в постоянните им изложби. И Казва, говори се, че има над 45 000 музея в Европа. Та, ние получаваме предмети от тези хранилища за нашата изложба и те ще са в контекста на европейската история ще получаваме предмети не само от музеи в Европейския съюз, както виждате от точките на слайда, ще получаваме и предмети от музеи, които не са в държави членки на Европейския съюз. В момента се провежда уникално начинание в историята на Европейския съюз като цяло, защото трябва да се сключат договори за заем за всеки един от тези предмети и това е един абсолютно нов процес, по който полагаме всички кои усилия. Този дом би бил невъзможен, ако не се ползвахме от подкрепата на Европейския парламент и комисията, е, генерална дирекция СЕЙФ, която установи необходимото ниво на сигурност, генерална дирекция ИНТЕ, генерална дирекция Хайтек за технологическа подкрепа и разбира се генерална дирекция КОМ която ни подкрепя в създаването на този музей. Също така имаме сътруж... сътрудничество с колегите Генерална дирекция писмени преводи към комисията. Това сътрудничество е от над две години. Превеждат се всички текстове и това не е лесен процес, защото всеки текст преминава най-малко 12 етапа на проверка, за да се гарантира оптималното качество. Обикновено текстовете представляват около 15% от една изложба и работата наистина е огромна. Вече мога да кажа, че сме превели 2500 текста и ети, е, етикета за предмети, кое, което е важна част за обозначаване на изложените на показ предмети. Давам ви тези примери, за да добиете представа как се разгръща академичния проект, за да може да сме сигурни, че музеят ще отвори врати през ноември месец. Този музей не е само изложбена зала за временни и постоянни изложби. В него ще се провеждат различни дейности, като например от самото откриване на музея, ще има каф, е, кафене, ще има магазин, ще има и онлайн музей. Освен изложбите, подготвяме програми, обучителни програми, онлайн и офлайн, които са за преподаватели и е, ученици и студенти в цяла Европа. Това ще е място, открито място за дискусии и дебат и се предвиждат е, различни по вид събития. За тази цел ние разработваме много добър вебсайт, също така ще имаме и е, печатни материали. Искаме този музей да стане много важен за професионални институции в тази област и академичните кръгове. И за тази цел сме започнали да изграждаме партньорства с различни организации в цяла Европа. Ако направим един паралел с човек, който тича маратон, Нашия екип тича 36-я километър. Има още няколко километра преди е, финала. И като всеки спортен спортист, е, ние се надяваме да успеем на време. Надяваме се, че през ноември ще имаме музей, който да дава на всички ни храна за размисъл и място за дискусия и дебат. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Оценяваме много високо работата, която сте свършили. Отчитаме, че тя е изключително трудна. Тук има не само частни колекции, които говорят за символичния характер, но също така има възможности за среща с различни историографски обекти те са необходими за тълкуването на историята. Е много е важно до колекциите и до изложенията, до мострите ще има и зала за прожекции, ще има и възможност да се водят и разговори, дебати Веднага ще дам думата на колеги, които поискаха думата. Благодаря госпожа Ус и екипа на генерална дирекция комуникации. Парламентът играе централна роля в тази дейност и това е положителен факт. Давам думата на колегите Люет, Трупел, Звер и Марагал. Колегата Люер. Благодаря за изложението. Въпросът е много прост. Господин Пьотеринг, бихте ли казали, че разходите и концепциите на Думът на европейската история ще помогнат на кампанията за оставане на Великобритания в Европейския съюз и по какъв начин? Надявам се, че параметърът, по който ще се взима решението, няма да е само един. Колегата Трупъл ще дойде се малко. Колегата Звер има думата. Благодаря и аз, господин председател, за изложението. Искам също така да благодаря на госпожа Дал, която чудесно разбира словенски. Господин Пьотеринка, вие сте убеден европеец. И трябва да кажа, че през последните няколко години вие ни липсвахте в европейската политика в годините на криза. Мнозина се опитват да дестабилизират нашият дом. По всяка вероятност няма нито един сред нас, който да си помисли, че общата история на Европа е нещо, което не съществува. Аз мисля, че има една Европа суи дженерис и мисля, че домът на европейската история ще укрепи европейското измерение не само на ниво политика, но и сред нашите граждани. Аз съм убеден, че ако държим на Европа и самите институции ще работят по-добре, и институциите държат на културата, и е много важно да дадем тази европейска е, култура на гражданите. Това е най-добрата гаранция за опазване на тази култура. Благодаря ви още един път за ръководство на този проект. Особено се радвам, че моите посетители, които винаги идват в Европейския парламент, ще могат е, да, ви, да, да посетят безплатно думата на европейската история. Благодаря. Хелга Трюпел, благодаря за обясненията, за изказванията, когато започнахме да обсъждаме идеята за Думът на европейската история. Имаше идея, която беше изразена много ясно и то да се каже, че няма една интерпретация на историята на Европа. И бихте ли казали е, по-конкретно как е, успявате да представите различните варианти, различните е, тълкувания? Защото е много труд. Това е трудността, представенето на различните варианти, на различните тълкования. Е, е, защото това води без съмнение до дебата, но то води до по-добро разбиране на конфликта и до по-добро разбиране на целия свят въобще. Преди няколко години ние говорихме за това, че би било много добре да има връзки с музеите в държавите членки. Е, окупацията в Рига, събитията в Будапешта. Има ли, имате ли възможност да е, се свържете, да се свързвате с музеи в държавите членки и как представяте това на посетителите? Колегата Марагала има думата. Благодаря. Искам да повторя това, което каза госпожа Трюпел за връзката между Домът на европейската история и Европа. Страната, музеите, градовете. Мисля, че това ще бъде добър източник на непрекъснато обогатяване – да, вярно е, че има време на експозиция и тя ще, тя ще може да се премести в музея, както и обратното. Някои от дейностите в други музеи ще се прехвърлят в Думът на европейската история – не знам дали това е музей. Това е нещо повече или поне би трябвало да бъде нещо повече. Е, това е, е дом на Европа. Не смятам, че акцента трябва да е само върху експонатите. Е, освен това, не бива да търсим абсолютна истина, трябва да приемем е, множеството относителни източници, е, които определят е, Европа. Европа се гради непрекъснато. Това не е обект, който може да се проучва в неговата застиналост. Така че нека да съсредоточим вниманието си върху изследването, проучването. Според мен думът на историята трябва да бъде нещо като продължение на нашия парламент. Това е история, която би трябвало да говори а, и в която дом, в който да могат да се водат открити дебати. Думът на историята трябва да е най-добрата противотежест на евроскептицизма би трябвало да можем да разговаряме за различни гледни точки и, и да стане ясно, че става дума за един демократичен процес. Благодаря. Благодаря. Колегата Краснодемски. Ще говоря полски. Ще задам още три въпроса. Първо, ще ви попитам следното. Какво разбирате под Европа и европейски, когато говорите за дом на европейската история? А, видях а, картата още веднъж. А, имате ли предвид Европа като цяло? Русия доколко включвате и естествено, когато се говори за историята, за европейската история, не можете да изключите Русия. А, освен това, нашата история е свързана и с турската история. Добре, говорим за европейска идентичност, говорим за европейска история, но е, преди Европейския съюз сме имали е, Европа и тя ще продължи да съществува и в момента, в който Европейския съюз, да кажем, вече не съществува. И още един въпрос. Може би си струва да разгледаме е, и от гледна точка на телеологията, европейската история. Вие говорите за историята на 20 век. И как точно ще разширим погледа и ще хвърлим поглед и напред към бъдещето, след като ние не знаем всъщност какво ни очаква. Има учебници, в които се говори за различни проекти, които обаче след това не се осъществяват. В момента говорим за Брексит. Брексит ще влезе ли по някакъв начин в експозицията на музея? И още нещо. Не разбирам каква точно трябва да бъде тази европейска перспектива, за която говорите. Европейската история е нещо, което всъщност се състои от различни истории в рамките на Европа. Полската е свързана с руската, с немската и така нататък. Да, и това, което е интересно в рамките на европейската история, са именно различните нации и а, начина по който а, да кажем, в учебниците или в е, историческите книги на отделните нации се представя европейската история. Италианската е, интерпретация е доста по-различна от полската, например. Така че какво точно имате предвид? Имате предвид един общ поглед върху европейската история? Как? Е, очевидно, има дидактични елементи в проекта, т.е. ускоряване на европейската интеграция, но като че ли има нещо и изкуствено, което е включено. Много интересни изказвания. Колегата Троевски има думата. Признавам, че тази инициатива ми харесва. Заедно с това не искам да съм на място на този, който трябва да я реализира, тъй като начинанието е много сложно. Както каза професор Краснодемски, това е, е сизифовски труд в е, контекста, в който се намира Европа. Ще премина към няколко конкретни елементи. Искам да знам до каква степен е, има културата значение в разказа за историята. Гутенберг или Шекспир, Шекспир или Наполеон. Кои фигури и иллюстрират е, европейската история? Кои събития определят европейската история? Те бих, защото могат да засилят нашия кораж, защото могат да са източник на вдъхновение за следващите поколения. Е, и е, културата е тази, която иллюстрира общата ни история, общите ни успехи и тук си мисля за Моцарт, за Бах, Бетовен, Шекспир. За мен това са важни неща. И накрая не искам да бъда на ваше място, защото Наполеон може да се разглежда по различен начин в Австрия, Германия, във Франция е, и в Великобритания. Но важно е да се напомнят събитията, които е, направиха от Европа това, което аз бях министър на културата в Полша дълги години. Създадах център за солидарност, открих музей на, ев... на европейските евреи и знам колко струват тези музеи. За да бъде един такъв проект економически рентабилен, бих искал да знам колко посетители могат да влязат в него на ден, за да има възвръщаемост от друг тип. Колко европейци могат да влизат на ден? Сега един технически въпрос. Колко темпо е, колко време е необходимо, за да се посети е, цялата изложба зависи от отделния посетител, разбира се, но е, не бива да забравяме колко е важно времето. Колко, е време, колко време е необходимо да се запознае човек с цялата експозиция? Благодаря за интересния дебат. Очевидно има голям интерес е, към проблематиката. Два въпроса. Единият е свързан с това, което каза колегата Краснодепски за ролята за ролята на думът на европейската история с оглед на историческите събития и за ролята на религията. Значе, значението е не маловажно. Това е тема, която се превръща много актуална, също както и между религиозния диалог. Аз не смятам, че това е включено в програмата. Има какво да се каже за религията, когато се говори за европейската история. Освен това, как да разкажем всичко това на емигрантите? За европейците има един разказ, но трябва да има разказ, който да казва нещо и за тези, които не са европейци. За нас това е много важно, защото смятам, че това ще промени е, начина е, по който ще се чувстват е, тези, които не искат да са само пасивни гости. Как да се почувстват активни? Гранти significa gli attuali, ma ricordare, le, collegarlo anche con la storia delle migrazioni europee. Освен това, историята на европейската иммиграция. Е, европейска иммиграцията в Европа има богата история, има голем, няколко големи вълни в Европа през 20 век. Когато Европа всъщност е преживяла не само иммиграция, но и иммиграция, Тя е важен мост. И темата за големите геополитически перспективи – мисля, че това е сериозно предизвикателство. Ясно е, че не може да се включи абсолютно всичко, но има какво да се каже за това как са изградени корените на Европа. А бих искала да чуя какво мислите за диалога на различните тълкования на европейската история. А, колегата Хименес. А, извинявайте, че не ви видях. Благодаря, господин Пьотрин. Благодаря, господин Пьотеринг, за проекта. Всъщност това, което ни интересува е това, което ни обединява, а не толкова различията. Става дума за европейската е, европейското самосъзнание, европейската идентичност. Има страни, региони, като автономните региони в Испания, които от десетилетия посочват това. Не можем да посочваме само различия в е, националист националните движения. Има хора, които искат да се отделят от страната. Това, което искам да кажа е, че някои граждани продължават да не виждат различията. Има различни тълкования на реалността, но това само ще подхранва конфликти между нас защото няма да има консенсус и съгласие, освен ако не кажем ясно за какво говорим. Това е единствения начин, по който Европа може да постигне историческо съгласие. Искам да попитам как ще насърчава Думът на европейската история е, образованието в региони, в които има, може би, по-засилени националистически тенденции. Ще има ли интегриран цялостен поглед към историята? Думът на европейската история се опитва да представи общ интегриран поглед към европейската история. Това ще стане ли част от учебните програми? в една книга се казва, че не може да се постигне съгласие в Европа до тогава, докато има френски учебници и германски учебници, които представят събитията по различен начин. Мисля, че това е въпрос, който е много актуален за всички нас на всички нива. Благодаря ви, ще следи отблизо процеса. Благодаря, заповядайте, имате думата. Да, много сърдечно благодаря, е, госпожо е, Коста и на всички вас, е, скъпи колеги. Позволете ми е, точно така да се обръщам към вас. Ако кажа госпожи и господа, уважаеми госпожи и господа, е, поставяме на дистанция между нас. А, а, струва ми се, че след като толкова години сме били заедно тук в тази сграда и сме работили заедно, можем да се наричаме колеги. Ще се опитам да отговоря на въпросите, а тая ще допълни моите отговори. Нека да кажа първо най-общо за въпросите и коментарите, които направихте. Няма нищо перфектно на този свят. Винаги нещата някак си са не съвсем довършени е, от една или друга гледна точка. Дори и когато сте вътре в едно политическо семейство, е, не винаги сте доволен от всичко и интерпретирате не е, всичко по еднакъв начин. Е, това се случва и в рамките на е, дома на европейската история. Така че е, някой ще иска да знае нещо, друг ще иска да знае нещо друго и да види нещо друго. Но при всички положения важното е Независимо от това, че за сега все още липсват важни елементи, които ще допълваме, Думът е, да дава представа и да ви провокира да се информирате за това, което не сте видяли, да кажем. Е, ще говорим сега е, по въпросите Ендрю, Ендрю Люер. Това хубаво име Ендрю все пак е знак, че сте от Шотландия. И стигаме така до Обединеното кралство. Шотландия е, е част от Обединеното кралство, да. Питахте каква ще бъде ползата за Великобритания. Аз мятам, че е, медиите е, и във вашата страна, както и в останалите държави членки, обективно ще отрази проекта Дом на европейската история. Преди на две години вестник Сън писа, че повече от един милиарда фунда, дори не евро, фунда, лири стерлинги ще струва проекта, а това не съответства на реалността. Това в крайна сметка не бе и в резултат на някакво сериозно проучване или интервю с някого. Толкова неверни твърдения не бях чел, а и до този момент не съм чел в друг вестник. Не само в Великобритания, и във всички останали държави членки, аз препоръчвам всеки в крайна сметка да остане близо до истината и да се опита да отрази точно действителността. Що се отнася до Великобритания, аз бих си пожелал от гледна точка на Великобритания домът на европейска история действително да бъде търсен, да бъде посещаван. Защото точно от гледна точка на сегашната ситуация и на настроенията в Великобритания е много важно да се знае колко хубаво е в крайна сметка да преодолем различията и да вървим заедно по пътя. Това е една полка, която Великобритания е извлякла и от Обединеното кралство. И това ще бъде, надявам се, пътя на Европейския съюз. В края на седмицата в петък ще се вземат важни решения тук в Брюксел на, на срещата на върха на Девид Камерън. Надявам се ще е, успее да извлече е, основното за себе си, така че да има едно успешно развитие и за вашата страна, Ендрю, и за Европа. Да, заедно с британските приятели много често сме разговаряли Ендрю Люар и много често съм казвала, че моите коси посивяха и след това побеляха в резултат включително и на всичките тия дискусии и на тези спорове, които сме водили и с британските ни приятели, а също и с приятели от моята собствена партия. Да, важно е, когато има основа за общи действия, за когато имаме общи ценности, да не забравяме, че е, в крайна сметка многообразието е, е част от е, нашето единение. То ни свързва. И Великобритания, Обединеното кралство е до голяма степен напред по отношение на свободата, по отношение на гражданските свободи, на правото и върховенството на закона на демокрацията. Ето това са а, нашите ценности, които ни свързват. Това е свободата, демокрацията, правото, върховенство на закона и мирът. И а, затова не бива а, да забравяме, че това ни свързва. Това е солидарността, но тя е свързана и с субсидиарността. И затова нашето мото е единство в многообразието. Аз вярвам в него. Стру... Мисля, че всичко това е, е вече признато и видяно е, от е, големите политици на Великобритания. Чърчил 46-та в Цюриха също говори за всичко това, което ни свързва тук в Европа. Говорихте за това, че всеки има собствена интерпретация. Да, това е така. Няма абсолютна истина. Всеки интерпретира и тълкува нещата по-своему. Е, в крайна сметка допускаме различни тълкования, като изключим тоталитаризма. Ана Харан, е, като еврейка, това трябва да се подчертае, е, е възстановила, реконструирала равенството между две тоталитарни системи. Комунизма, в смисъл на сталинизма и национал-социализма. Идеите са много различни от части, но инструментариума, който използват тоталитарните режими, са еднакви, казва Анахан. Да, и това наистина е точно така. А, и всичко това, което ни е, свързва, е, е, госпожо Трипъл, е, е действително е, е, много важно и то може да се види е, в, в, и от депутати, и от техните посетители. Много благодаря за така окоръжителните думи е, и за това. Е, като казахте, че би било чудесно да съм, така да се каже, в центъра на събитията, включително и на съвета, четвъртък-петък, но сигурно ще разберете като председател на фундация Конрад Аданауер. Аз естествено имам и други ангажименти, но при всички положения ще направя някакво изказване, най-вече по отношение на миграцията, защото нашето отношение към миграционните въпроси е вече изяснено и трябва да кажем, че този дебат е, в момента няма да е, се води тук, но при всички положения той е свързан и с източноевропейската история и аз винаги съм е, смятал, че това е изключително важно, включително и това, което се случва в момента в Централна и Източна Европа. Няма да се меся, тъй като не участвам в момента в активната политика, но това е моето мнение. Много ми хареса това, което каза господин Марагал. Той в момента вече не е тук. Той е, говори за това, че трябва да сме отворени към е, развитието, че не бива да се е, допускат, е, така, да се каже, общо валидни тълкования, е, че естествено има е, нюанси музеят е подчинен на една определена идея. Това е свързано с е, оформлението на музейната е, експозиция, но това не означава, че ние е, препоръчваме един единствен път. Напротив, оставяме въпроса за това как ще изглежда бъдещето отворен в контекста на европейската история. Господин е, като Пецки, благодаря ви за това, че е, така ни говорихте за това е, как точно трябва да се тълкува европейската история и колко е различно е, понякога тълкуването на национално равнище в Европа. Да, аз ви казах, че ние е, имаме е, именно един е, важен е, и е, изтъкнат историк от Польша като председател на научния съвет, <coughs> който очевидно споделя тълкуването. И в крайна сметка Европа е, и Европейската общност, Европейския съюз е, общност на ценностите. Аз говорих вече за това. свобода, демокрация, мир. Госпожа Фангал, може би по-добре ще може да обясни всичко това. Да, има една голяма карта, която сме приготвили за експозицията и тя показва как се изместват и променят границите е, в рамките на Европа през годините. Е, при това разместване на границите е, участието на Русия е много активно. В, в момента няма да критикувам никого и няма да атакувам Русия, но, но западната част на Русия безспорно е Европа. И независимо от това, че е, имам и много остри критични бележки в определени моменти към Русия, аз не мога да изключа е, е, именно тази част от Русия, която е част от е, Европа, така както и част от Турция е част от Европа тази част, която е в Азия, всъщност е част от Азия и точно по тази причина, тъй като там е по-голямата част от територията на страната, аз съм против пълноправното членство на Турция, но това не означава, че Турция не участва в европейската история и не е част от Европа. Да, е, ясно ми е, че е, нещата ще се променят, но аз съм сигурен, че Европейския съюз ще продължи да съществува. Ще съществува и тогава, когато мен вече няма да ме има на тази земя, а ще живеят само децата ми, а по-късно и само внуците ми. Европейския съюз, е, имам предвид въплъщението на европейската идея за обединение, ще просъществува. Разбира се, че има различни наративи, има различни дискурси. Наполеон е виждал е, нещата по един начин, Германия по друг начин, Италия <clears throat> по свой начин. И точно по тази причина е, много често и нещата не са се уреждали на масата на преговорите и в рамките на разговори. Но ние сега вече разговаряме Професор Якоб от Бон е участвал през 70-те години за това с полските партньори, как трябва да изглеждат в крайна сметка учебниците и учебното съдържание относно германско-полските отношения. Имаше въпрос за това колко посетители очакваме. Госпожа Фангал ще ви отговори по-точно на този въпрос, но нека да ви кажа какво аз разбирам под култура. Всичко онова, което е свързано с взаимодействието между хората, с междуличностните контакти е култура, включително и политиката, и музиката, и изкуството. А, наред с политическите аспекти на културата. Всичко това е много важно. Е, има големи поети, писатели, философи, мислители от Польша и Германия не е на последно място по отношение на броя на мислителите и философите. Като изключим периода от 33 до 45 Всъщност в останалите периоди мисля, че моята страна също е обогатила европейската история и е, то е именно в до, културния, духовния смисъл на думата. Е, как ще включим регионите, провинциите? Да. Обеден съм, че трябва да се противопоставим и да противодействаме на е, изкушението е, да се разглеждат нещата единствено от перспективата на Брюксел и Страсбург, когато говорим за Обединена Европа. Европа в крайна сметка е по-голяма от Европейския съюз е, е, и Европа започва там, където ти си у дома, където е родният ти край, където е семейството, родната къща, е, близките хора и където в крайна сметка непрекъснато те отвеждат мислите и, и сърцето ти. Освен това, надскачаме границите на родния край и стигаме до региона или до провинцията. Понякога има региони, които смятат, че в крайна сметка регион и страна напълно се покриват добре, е, Великобритания, Обединеното кралство, е, ако реши да напусне Европейския съюз, тогава е, нещата някакси се разделят и тогава очевидно Шотландия няма да може да свързва родината си непременно с Великобритания, а ще има друго отношение към Европейския съюз. И така, а, ние говорим от една страна за национално гражданство и за европейско гражданство знаете и в момента. Е, но ще ми позволите да кажа, който вижда само родината и родния край, е, всъщност е, не може да ги опази истински. Франсуа Митран на времето беше казал – който поставя собствената си нация и собствената си държава над останалите нации, всъщност автоматично се превръща в националист и то воинстваш националист, който на практика провокира войни. Така че Силвия Коста говори за регионите и аз разбирам нещата точно така. Темата миграция Дома на европейската история трябва да дава възможност за водене на диалог за нашата история, за нашето настояще и за нашето бъдеще. И ако ние постигнем това, тогава ще постигнем, струва ми се, много-много в момента, струва ми се, в учебните заведения трябва да се обръща повече от всякога внимание върху обучението по история и трябва да е, обърнем внимание на европейската история. В този смисъл и ние ще участваме, така да се каже, в е, всички тези усилия. Това ще бъде е, покрива на голямата сграда, наречена европейска история, която трябва да се преподава и да се изучава и да се обсъжда от всички навсякъде в Европа. Благодаря ви много за това, че имах възможност да се срещна с всички вас. Колегите от Комисията за селско стопанство, от Комисията за регионално развитие и така нататък получават много средства, за да осъществяват своите проекти. И аз мисля, че вашата комисия също трябва да получи съответните средства, за да може да реализира определени продукти, включително и този проект за европейска история. Според моите скромни възможности обещавам ви ще направя максималното, за да реализираме проекта и много скоро да открием дума на европейската история и това ще бъде заслуга на всички нас. Благодаря ви за чудесната работа, която вършите тук в Европейския парламент. If you like to add something, but... Uh, Ако искате да добавите нещо, заповядайте. Благодаря ви много за последните думи. Благодаря. Ще бъда много кратка, защото е, ми се струва, че времето ни изтича. Всички музеи, които споменахте, са наши партньори. Имаме партньорства с над 300 музеи, които ще дарят предмети, е, които ще ни предоставят предмети. Разбира се, някой от е, тях ще се предоставят за по-кратко или за по-дълго време. Провели сме две срещи с партньорските организации от Съвета на Европа, от Европа на Остра и така нататък. И в момента изграждаме е, е, партньорства с цялостната мрежа от организации в Европа, работещи в областта на историята. По въпроса за тълкуването, ще ви дам един пример, който е личен. В е, втората част, втората част от 20 век ще бъде представена в нашата изложба и тя съдържа артефакти от колективната памет на нашето и лично моето поколение. Съдържа се е, свидетелства от различни държави. Разбира се, те се опират на исторически факти, но всеки от нас е имал различен опит от личната си семейна история и преживявания. И от е, постоянната изложба това, което научихме, е, че в националните учебни планове се предоставя много ограничена представа, много ограничена гледна точка за историята на други нации. Така че, ако, например, говорим за Втората световна война, ние ще я представим като една всеобща, тотална война, където са се случили престъпления и е, терор, каквито никога не е имало преди в Европа. Ние обаче искаме да се съсредоточим върху явленията за колаборатори, за колаборация, за съпротива и за някой, който идва от Ирландия. Възприемането за събитията от Втората световна война ще е различно, отколкото за човек, който идва от Полша. Това е, основаваме се на е, историко-географски факти и те са основата за дебата в Европейския дом на историята. Мога да продължа много по-нататък, но това е основното ни послание. Познанието е нещо лично, нещо ограничено и нашата цел е да го разширим, за да стигнем до едно фундаментално ниво на процесите и е, събитията, случили се в различни държави в цяла Европа. може да се каже, че това не е просто един музей. Аз от 36 години работя в а, сферата на музеите и мога да кажа, че музеите са се променили много като концепция. Модерният музей, съвременният музей вече е, не е просто място за представяне само на показ на артефакти, а е място за предлагане на перспектива за миналото и визия за бъдещето. И именно такъв музей искаме да направим с Европейския дом на историята. Нямаме само постоянна изложба, ще имаме и временни изложби, като първата от тях ще се открие през ноември месец. Ще е, има, е, тя ще е за обмен и срещи и ще дава възможност за установяване на диалог с постоянната изложба за елементи, които не са покрити в такава дълбочина. Също така предвиждаме и е, пътуващи изложби с, в различни държави. подхода ни не е теоложки, по-скоро е политически, тъй като обхващаме редица политически процеси и събития в нашия музей. Каква Европа искаме? Искаме една голяма Европа. Какво е Европа? Е, географска Европа. Позна, знаем мита, мита за Европа и знаем, че Европа винаги е била за междукултурен обмен. Европа никога не се е припокривала с европейския континент, макар и континента да е кръстен на Европа на мита Европа. И от нашите проучвания става ясно колко малко хора познават мита за Европа и за това ние искаме да започнем от самите бази. Относно личности, Тук искам накратко да се спра на въпроса за иммигрантите. Имаме 6 екипа и 23 теми. Основен въпрос в Европа е миграцията. И ние започваме да разглеждаме тази тема в първоначалната уводна глава и тази тема присъства до последната глава имаме в колекцията си предмети от мигранти от средиземноморските страни от миналата година, например. Това е всъщност една от червените нишки, когато говорим за историята на Европа, миграцията, не само интеграцията. Друг въпрос. Учебните планове по е, история в националните учебни планове. Тук сме се опитали да вплетем други перспективи и също така правим е, препоръки на за преподавателите, които отправяме към 150 препоръки в цяла Европа. Говорим за различните теми, които се засягат в нашата изложба и повечето от участвалите в проучването казват, че ще е полезно да имат допълнителни ресурси за преподаване, освен националните планове. Ще работим и по други 350 годишно ще е, съм, ще е максималния брой. Разбира се, ще може да се предоставят ресурси за хората, които не могат да дойдат лично в Брюксел, но ще могат да се възползват от тези инструменти. За час и половина и час и 20 минути може да се обиколи цялата изложба, за да се добие обща представа. Ако някой иска да разбере всичко повече в подробности, може да прекара 3 дни, 3 седмици или да се връща по-често. Благодаря на тези отговори. Ясно е, че става дума за дом, общ дом, отворен дом, който още се работи. Целта е тези процеси да се развиват като непрекъснато обогатяване. Не е приключен проект, готов веднъж за винаги, а е нещо, което би трябвало да поддържа духа на Европа, която има опасност да загубим. Благодаря ви много и ще се видим наскоро. Благодаря на колегите за присъствието. Приключихме с тази точка. Остана още една точка преди да приключим за сутринта. Cominciamo ами subito. Prego. Prego. Bene, eh, per i pochi colleghi superstiti sono... За малкото, които останаха, пет минути преди да започнем следваща точка, много беше важен този интерес и мисля, че ще бъде хубаво да направим едно посещение преди официалното откриване. И така, последната точка е, послед... е мой доклад за изпълнение на Конвенцията на Обединените нации за правата на лицата с увреждания. Много важна точка. Става дума за а, окончателните наблюдения на комитета в в ООН за първоначалния доклад на Европейския съюз. Конвенцията влезе в сила на 22 януари 2011 година и Европейски съюз е първата регионална организация, която се присъедини към тази организация. Докладът беше през 2014 година. След това Комисията на Обединените нации представи представи през април 2015 година списък с нерешени проблеми. Е, Европейската комисия публикува документ с отговор на Европейския съюз и в този момент Европейския парламент през март 2015 година прие документ с списък на проблемите. Днес ще се произнесем по окончателните наблюдения на комисията на ОНЕ по нашия проект. Нашият проект е свързан с наблюденията на е, Обединените нации. Онова, което съм подчертала, видели сте моя проект, са по-конкретно свързани с въпросите, на социалното приобщаване на лицата с увреждания чрез образованието. Не само образование, също така културата и спорт, това са три различни аспекта на политиката на интеграция. Искам да напомня, че става дума за права, а не варианти права, гарантирани от конвенцията на ООН и става дума за борбата срещу дискриминация е, срещу лицата с увреждания. Е, необходимо е да се приемат е, мерки за равноправен достъп до образование, култура и спорта. Не само достъп до образование, има конкретно искане от някои събеседници, за да е, се гарантира това и в европейските училища. Второ, използването на европейските структурни фондове и фонда за инвестиции за е, поддръжка на инфраструктурата, за достъп за лицата с увреждания, по-конкретно за да станат по-достъпни нашите програми, Еразъм и така нататък. Въпросът за приобщаването на лицата с увреждания във всички области и всички нива на образованието е, предвижда и физическа, и интелектуална е, достъпност. Е, също така се предвижда сериозна роля на преподавателите много често няма достъп и трябва да направим така преподавателите да оказват подкрепа на всички в класната стая. Друг въпрос е свързан с мобилността. Говорим за мобилност на студентите. Друг въпрос е свързан с признаване на квалификацията в рамките на лицата с увреждания и също така договорът от Маракеш, който иска, чиято цел е да осигури достъп до произведение на изкуство за лица с увреждания. Също така насърчаване на цифровите компетенции на тези лица, използване на технологии с помощ или Assisted Technologies за осигуряване на достъп, а също така битки за борба срещу информационната а, е, също информационните престъпления, киберпрестъпленията, много е, младежи с увреждания са жертва на престъпления в киберпространството. Помолихме е, кампания да започне кампания във връзка с конвенцията, за да има повече яснота по въпроса, че това е право, което трябва да се гарантира. Също така, лицата с увреждания да бъдат запознати със своите права и възможности в Европа. Ето това са въпросите, на които съм се стремила да обърна внимание. Искам да ви напомня, че срока за внасяне на изменение четвъртък 25 февруари 12 часа на обяд. Гласуването в комисията МПЛ е 30 май 2016 година. Разбира се, комисията МПЛ е водеща комисия. Ако има изказвания, имаме 5 минути. За сега има няколко искания от докладчетата в сянка. Комодини. Джамба, господин Джамбаски, Еванс и Райан. that I would like to raise is uh, I would really thank you for uh, presenting the draft as. Uh, благодаря много за това, че при представихте проектостановището. Всичките елементи, на които се спряхте, са много важни и има един или два основни принципа, които трябва да присъстват в проектостановищете. Едното е да се засили духа на конвенцията – Едно от постиженията на конвенцията е да се създадат културни промени към нагласите относно хората с увреждания, за да може да се изчистят пречките за тези лица в а, тяхната среда, в която живеят. Opinion. И е, това са основните моменти, които ще трябва да включим в становището. Следващият принцип, е, който бих искала да видя отразен в становището, е да си гарантираме, че е, правомощията на е, комисията ще бъдат отразени в е, доклада. По отношение на образованието, културата, спорта е, има възможности също е, да подчертаем тези аспекти в по-голяма степен. Не бих изключила е, и текстове свързани с младежката политика, политиката по отношение на младите хора и медиите. В е, заключителните е, бележки на Комитета на ООН е, виждам и текстове, които се, е, са в противоречие с нашите виждания и ще трябва да реагираме. Но също времено има и е, доста допирни точки, така че това ще бъде голямото изпитание да намерим е, е, правилния баланс. Европейския съюз всъщност до този момент като че ли няма така истинска политика по отношение на въпросите свързани с хората с увреждания и би трябвало да помислим за това. Естествено, че ние можем да допринесем много и по отношение на политиката за младите хора и за образованието и културата и спорта. Най-вече да се наблегне на достъпността за хората с увреждания но единствено така призивите за достъп няма да променят нещата от гледна точка на хората с увреждания. Е, липса на е, достъп е, до голяма степен за хората с увреждания и е, това е на лице в момента и също време необходимостта от една промяна в това отношение и е, действие, за да постигнем е, този положителен обрат. Възпитатели, преподаватели е, трябва да бъдат естествено е, много добре квалифицирани. Е, това е нещо, което много ми харесва във вашето становище. Вие сте подчертали тази потребност. Е, очаквам да работим в добро сътрудничество с госпожа Коста и с останалите докладчици в Сянка и смятам, че за хората с увреждания това е едно много важно становище. Благодаря за направените предложения. Колегата Джамбаски. Председател за изготвеното проекто становище по тази тема твърде важна за правата на хората с увреждания. Превесвам идеята за изготвянето на такъв доклад по собствена инициатива в рамките на Комисията по заетост и социални въпроси. Моята колега Хелга Стивенс е изключително амбициозна и заложените идеи в работни документ покриват важни аспекти, които трябва да бъдат разгледани от нас тук в Европейския парламент, като например преглед на съществуващото законодателство в областта, като се подчертаят сферите на компетентност на Европейския съюз. Проблема с дискриминирането на лицата с увреждания също ще бъде застъпен, който е един от основните ще бъде обърнато специално внимание на жените и децата с увреждания, който също силно приветствам. Ние обаче в нашата комисия по култура и образование трябва да работим в нашата сфера, за да може и нашите идеи да бъдат взети под внимание. Знаете, асоциираните комисии са две, а комисиите даващи становища са седем, което ще доведе до обемист доклад, а знаем, че за да добие нужния ефект доклада трябва да бъде сбит и с ясно изразени идеи. Това, което председателката Коста предлага в проекто становището си, очертава насоките, на които трябва да се обърне внимание. Привесвам призива за бързо ратифициране на Маракешкия договор. Настоявам и за това в правната комисия, също така където работя в тази насока. Харесвам идеята на докладчика всички европейски институции да създават модул за обучение на служителите си относно Конвенцията за правата на хората с увреждания. Ние сме тези, които трябва да дават пример за да може приложението в страните членки да последва. Смятам, че може доста работа за пълното вписване и интегриране на лицата с увреждания в социалния живот, но то определено започва в училище с правото на образование, което засяга най-прости неща, като достъп до свободно движение, недискриминация и достъп до правосъдие. Аз ще внеса изменения от името на моята политическа група, но обещавам да не бъдат многобройни. Благодаря ви за вниманието. Grazie molte. Eh, и пой Ферайен. Благодаря, Еванс и после Ферайен. Благодаря, госпожо председател. съгласна съм с колегите, че становището е изключително важно. Фактът, че девет парламентарни комисии подготвят становище е отражение на това. Както казахте правилно, трябва да поставяме акцент върху образованието, спорта, културата, въпроси, които имат е, отношение към нашата работа, но е, социалната страна е също, също много важна. Disability Wales е организация, която работи с неправителствени организации в Уелс. Те приемат този модел. Те, тяхният акцент не са а, е, уврежданията, а преодоляване на пречките пред приобщаването и участието и културата и спорта, разбира се, могат да помогнат за преодоляване на бариерите. Един въпрос, който искам да повдигна, по-конкретно е свързан с интернет, онлайн услугите и прочие. Знам, че в мой избирателен район 38% от лицата с увреждания не са онлайн и едно от нещата, които предприехме в Уелс е да назначим така наречени цифрови консултанти или цифрови застъпници, които помагат на лицата с увреждания да получат достъп. Може би това е една идея, която си заслужава да огледаме от гледна точка на обучението и също така и кампанията за осведомяване. Въпросът за малцинствените езици е, може би, също важен аспект. Аз очаквам да работя с колегите по този въпрос. Благодаря. Благодаря и за това интересно предложение, каза председателката Сабин Фрая. Много неща вече бяха казани. Ще се спра на нещо конкретно. Четвърта точка в проекто становището. Трябва да се спрем на това, което вече е направено от комисията и в никакъв случай да не позволяваме нещата да се забавят или да правим крачки назад. Имам предвид и уеб страницата за хората с увреждания. Трябва да видим какви са критериите, така че да се включи и обществения сектор, публичния сектор, който също да бъде достъпен за хора с увреждания. И освен това, акта за достъпност, той бе представен от комисията миналата година като проект и сега трябва да видим е, е, започват ли парламентарните консултации, не трябва ли ние да излезем с едно становище към този акт. Хубаво би било естествено да говорим е, и за един по-широк проект, който се отнася най-вече до достъпността на публичния сектор. Е, представихте много интересни идеи и предложения. Европейската комисия иска ли да вземе думата? Има още няколко минути, след което ще приключим. Благодаря ви. Искам да кажа, че комисията е, приветства вашият е, принос към темата и проектостановището. Естествено, образованието и е, трябва да е, бъде достъпно за всички е, хора, за всички граждани, особено тези с специални потребности и специални нужди. Много важно е да установим съответното сътрудничество между отделните служби в рамките на комисията да свържем нещата и с програмата за хора с увреждания до 2020 година. Това е, така да се каже, текуща задача за нас. е парано стана дума за това, че в съвместния доклад трябва да се проведат консултации с всички заинтересовани и то най-вече от гледна точка на потребностите от образование и обучение, най-вече в този конкретен случай за хората с увреждания и специални потребности ние правим периодичен преглед на състоянието на нещата в отделните държави членки от гледна точка на е, достъпа до обучение и образование за хора с специални потребности. Е, програмата Еразъм Плюс също е част от нашите усилия. Е, в рамките на тази програма ние се опитваме да подобрим положението за студенти с увреждания и да им предоставим е, не само достъп до формите на е, образование, които се предлагат, но и финансова помощ. Е, на място провеждаме много консултации и разговори с организации и власти, които имат отношение към проблема. Благодаря на всички, благодаря на Европейската комисия за предложенията. Без съмнение споделям това, което казаха колегата Комодини и другите, да подчертаем един основен призив, който беше подчертан госпожа Евенс и от вас. А, именно кои са пречките пред лицата с увреждания. Лицата с увреждания не са проблем. А, проблем са пречките, които трябва да бъдат премахнати. Това ще бъде моята гледна точка. Е, друг е, въпрос, е, който смятам, че е важен и заслужава изменение. Всички аспекти в нашите правомощия включва, предполагат доброволната дейност и художествено-творческото образование и интегрирания театър, в който участват младежи с увреждания и младежи без увреждания. Много са вариантите. Съгласна съм с въпросите, преразглеждане на закон, съществуващи закони там, където не е актуален. Също така има някои специфики, свързани с конвенцията от Маракеш е, е, езика за нечуващите, когато говорим за училищно за приобщаване в училището, е, трябва и това да имаме предвид. Освен това, подкрепа за проект проекти, отнасящи се до обмяна на положителен опит. Още нещо, което е много важно, са различните възрасти, различните полове. Това оказва своето значение. Също така въпросите, които са решени в тристранната среща, например достъпа до е, възможността за използване на интернет. Не само достъп е, до вебсайтове, а цифровата практика на тези лица. Това е нещо, което спомена госпожа Евенс. Е, приемам това, което казахте, ще работим заедно. Приключвам тази интензивна сутрин. След обяд продължаваме. Е, в 3 часа започваме с обсерваторията за нарушение на правата върху интелектуалната собственост и младежката стратегия. Благодаря и